дневния ред проблема, който е в центъра на нашето внимание и започваме нашите изказвания, като давам думата на представителката на съвета. Господин председател, дами и господа, Четири месеца премин... изминаха от европейските избори, които бяха паралелни с други избори в някои държави и членки. Въпреки, че няма, нямаше а, пряко влияние, констатирахме, че заплахата за намеса продължава. За това е необходимо да насърчаваме устойчивостта и осведомеността. Това е приоритет на нашето председателство. Необходимо е да насърчиме устойчивостта на нашите общества, тъй като тази заплаха е нещо постоянно в киберпространството. Непрекъснато сме подложени на заплаха от зловредна намеса, както и неуместните развития на изкуственият интелект. Комисията и съв и съвета извършиха преглед за извършената работа от онлайн платформите, както и приложението на кодекса за добри практики. Готови сме също така да разгледаме всички предложения на комисията, които ще бъдат представени до края на годината. Преди края на годината ще очакваме комисията да отчете рез, рез, резултатите от изборите, като това ще ни даде възможност да вземем необходимите мерки, да бъдем готови за по-нататъчни мерки, включително и допълнителни инициативи. Тази тема е от огромно значение и тази тема беше многократно на, в дневния ред на Европейският съвет, включително стана и приоритет. От нас се, изис, се изискват допълнителни и координирани усилия, както от страна на институциите, гражданското общество и всичките заинтересовани страни. През март съвета прие заключения преди изборите и бе приета изборният пакет. Междувременно обаче много неща бяха извършени и мерки предприяти от институциите и държавите членки. Бяха създадени платформите, на които държавите членки споделят данни и информация. Бяха създадени и контактни центрове в държавите членки за по-бърз обмен на информация относно европейските ценности, както и цялостна система на независими проверители и други мерки за защита на цялостният е, предизборен и изборен процес за запазване на цел, целостта и устойчивостта на, на изборната система. И петата, петата точка, по която работихме, беше и развитие на сътрудничество. Господин председател, дами и господа, за да, за да продължи тези усилия, румънското председател подготви отчета за полуките, а един от приоритетите на нашето председателство е засилване устойчивостта на демократичното общество и засилване на цялостната сигурност в интерес на нашите граждани. Би искала да подчертая, че всички предприяти мерки са прозрачни и всички мерки, които се прилагат, трябва да зачитат изцяло правилата за защита на наличните данни и личните и основни свободи. През юли бе създадена постоянна работна група която проведе своето първо заседание. Ще продължиме да развиваме партньорство с други институции, включително и с НАТО, как и Европейският център за борба с киберсигурност, за, с борба с кибер тероризма също допринесе много за постигане на успехи. Необ, необ, необходимо е също така да изпълним разпоредбите на плана за действие в партньорство с нашите с различните организации. не, също така е много важно да се повиши и компютърната грамотност. Трябва да продължиме да работиме заедно, координирано за борба с предизвикателствата, пред които сме изправени. Целта е да продължиме да устояваме и защитаваме нашите европейски ценности. Благодаря. Сега давам думата на представителката на Европейската комисия. Първо госпожа Юрова, после на господин Кинг. Давам думата на госпожа. Господин председател, уважаеми госпожи и господа, спазването на основните е, ценности, демокрация, свобода на словото, не, би трябвало да бъдат е, вземани като нещо дадено. Е, председателката Вон дер Лайн подчерта приоритетите за комисията и това е един от тях. Нашите системи, демократични, стават все повече и повече при цел на атаки, които искат да дестабилизират и разделят Съюза. Следователно, трябва да направим нещо повече, за да се защитим срещу външното влияние разпространяването на тази информация и е, тъмните пари, всъщност водят до изкривяване на истината и дебата. Вътрешни участници и външни участници могат да излечат свои ползи от това, което води до конкретно поведение в областта на борбата срещу климата, сигурността, здравето, финансирането и всичко останало. Намалява се доверието в науката и в емпиричните доказателства. Провеждането на справедливи, честни избори е приоритет на държавите членки, обаче европейски подход е необходим винаги, имайки предвид през граничния характер на подобен опит за е, манипулиране, за да може наистина да се заемем с тази заплаха. По какъв начин могат да действат държавите членки? Чрез електропакета декември 2018 година комисията предприе конкретни действия, за да подкрепи държавите членки във връзка с защита почтенността на изборите и борба срещу дезинформацията. Този пакет подпомага идентифицирането на зловредни практики, които се плашват изборния процес. Подпомогнати бяха държавите членки с ново създадените е, форми, е, подпомагащи изборите, което дават възможност да има оперативни връзки между държавите членки. Това са едни платформи. И тази е, мрежа за се срещна четири пъти преди изборите и а, веднага след изборите имаше следващо заседание, обединявайки представители от националните мрежи, които обменяха полезна информация помежду си, както и с представители на други институции, включително парламента и гражданското общество. Действията обхващат всички аспекти на тази сложна материя – обмен, осведомяване на гражданите, сътрудничество през платформите, правни инструменти, приложими към чуждо финансиране. Това включва също така и конкретни действия на ниво Европейски съюз, за да може да се укрепи издръжливостта на системата срещу кибератаки. Държавите членки активно участваха в европейската мрежа, изразиха своето желание, как както за националното, така и за европейската платформа да продължи да работи, за да може да се подкрепят държавите членки в борбата за по-голяма издръжливост на електронните системи. Наша предварителна оценка за изпълнението на тази дейност, включително по отношение на европейските избори, е насърчаваща. Координирания подход на ниво Европейски съюз гарантира по-добра готовност и координация в борбата срещу манипулацията и дезинформацията. Както и по-рано сме правили и сега извършваме е, задълбочено проучване на поведението във връзка с изборите е, за Европейски парламент. Освен това, тези сътрудничим с международни партньори, различни форуми, НАТО, Г7, както и с отделни държави. Това отразява координирания всеобхватен подход, за да се борим срещу дезинформацията и за да се изгражда и е устойчив изборен процес. Инструментите, уникалните способности на всички участници трябва да бъдат прилагани единно, спазване на основните права, особено правото на слово и на асоцииране. Както бе обовестено, от а, избраната председателка на комисия госпожа фон Лайен. Целта е да се а, разработи този план за действие във връзка с борбата срещу намеси в бъдещи европейски избори. Ако се потвърди това а, от парламента, аз ще координирам дейността по плана изграждайки издръжливостта на нашите демократични системи. Борбата срещу фалшивите новини е нещо изключително важно днес. А също така свободата на славото, свободата на пресата в контекста на медийния плурализъм трябва да бъдат защитавани от следващата комисия във всички тези усилия, ако се потвърди и моята роля в бъдеще, ще поддържам тясна връзка с парламента, с всички участници, с гражданите, за да може да защитим демокрацията в Европа. Благодаря, много благодаря. Следващият оратор от комисията е комисар Кинг. Че? Господин председател, колеги, много благодаря. Ще се спра на предизвикателството, наречено дезинформация. Както чухме вече, за съжаление, през неодавнашните последни избори за Европейски парламент нямаше за щастие нямаше а, такава голяма, координирана, мащабна дезинформационна атака. Но за съжаление, това не означава, че а, няма подготовка или опити за това. Напротив, има опити из цяла Европа за дезинформация. Например, ще взема пример от друга държава членка Германия. Има много обосновани доклади, които показват, че утвърждаването в интернет на една от германските партии представлява повече от 86%, от информацията за тази партия в Фейсбук. Четири пъти повече са харесванията и шест пъти повече са споделените. споделенията, отколкото за другите политически партии огромна част от тези харесвания и споделяния идват от съмнителни партиди, съмнителни профили. Всъщност, за съжаление, мащабната дезинформационна пропаганда е факт на съвременния политически живот. И ако платформите не могат да обособят хилядите свързани помежду си профили е, а, с съмнителни названия, а, е, които са генерирани произволно, а, е, тогава сме изправени пред проблем. Трябва да работим съвместно, за да ограничим и премахнем пространството, в което враждебни на политическия процес сили се опитват да манипулират този политически процес. Държавите членки трябва да се обединят, за да отстояват, да устояват на тези усилия за миниране на процеса. Затова ние с колегите в комисията работим в четири направления. Първо, както бе казано, създаваме система за бързо предупреждение. Ние като комисия и държавите членки работим с цел бързо установяване на целенасочени дезинформационни кампании. Работим за укрепване на този механизъм. В момента има поредица от консултации за подобряване на обмена на информация между държавите членки, държавите членки, институциите и всички нас и платформите, както и обмен на тази информация с представители на гражданското общество с цел анализ, бърз анализ на дезинформационните кампании. От няколко години на второ място сме мобилизирали цяла общност от изследващи лица, които установяват фактите и реалното положение в интернет. Стремим се да помагаме на тази общност. Скоро ще имаме нова европейска платформа в интернет, в която ще участват 38 организации за установяване на фактите от 17 държави членки финансирането ще дойде от програмата свързване на Европа. Ако искаме обаче всичко това да даде резултат, платформите също трябва да изиграят своята роля. Трябва да им дадем е, безопасен достъп до данни, които да бъдат предоставени на тези изследващи лица, на тези изследователи, за да могат те да извършват по-качествен анализ и да планират по-качествена реакция. Разбира се, съобразно високи етични и професионални стандарти. Така стигам до третото направление, в което работим Искаме платформите да подпишат е, етичен кодекс за борба с дезинформацията. Започнахме тази работа през септември миналата година. Фейсбук, Google, Twitter, Mozilla и редица други организации. Аз напоследък се присъедини и Microsoft. Е, се включиха в тази платформа. Това е сериозна група. И те поеха 15 различни ангажимента. Цял списък от ангажименти. Ние наблюдаваме как работят платформите съобразно тези стандарти. Значи, във всеки момент, около средата на септември, подписалите платформата ще направят самооценка и ще ни я предоставят. Тогава ще е, включим в работата е, трети лица, консултанти, които ще ни помогнат е, да извършим независим анализ на изпълнението на заложените в етичния кодекс стандарти. Този анализ ще бъде готов до средата на октомври. Така ще разберем е, дали кодексът е, дава някакъв резултат, дали се изпълнява. И това ще знаем до края на октомври. Крайният резултат ще бъде съобщение на комисията – което възнамеряваме да обнародваме в началото на следващата година след допълнителни консултации с независими специалисти и а, е, с регулативните органи за аудиовизуални и медийни услуги от държавите членки. Е, Комисарят Юрова, самият аз, комисарят Габриел, неколкократно сме заявявали, че ако резултатите се окажат неудовлетворителни, ще бъдем готови да предприемем по-нататъчни действия, евентуално ще помислим дори за регулативна дейност. Имаме редица предложения, законодателни и незаконодателни, е, които е, циркулират в държавите членки. Например, в Великобритания има бяла книга за вредите причинени в интернет, а във Франция се предприемат мерки за търсене на отговорност от платформите. Ние подпомагаме такива мерки и сме готови да ги подпомагаме и в бъдеще, когато можем. Четвъртото направление на дейността ще бъде овластяване на гражданите чрез разпространение на информация, осведомяване, чрез обучение е, разпространяване на информация за ценностите на Съюза, така се стремим да укрепим устойчивостта на нашите граждани в случай на дезинформационни атаки. И така, има свършено доста. Е, извървяхме известен път, е, но откровено казано още много остава да се направи. И за това, подобно на комисарята Юрова, аз съм много удовлетворена, че е, избраната за председател на комисията превръща тази дейност в свой приоритет. Избраната за председател госпожа фон дер Лайнен каза в своето встъпително слово пред парламента, че е необходимо да се работи върху последиците на изкуствения интелект, на атаките, които се извършват и че трябва да се актуализират директивата за аудиовизуалните услуги, така че да се отчете всичко, което става на платформите. Пак от ключово значение за нашия сегашен разговор. Така се надяваме да гарантираме едно благоденстващо и безопасно цифрово бъдеще за нас самите и за всички наши граждани. Председателят, благодаря ви. Благодаря за това, че направихте толкова изчерпателни встъпителни изявления. Сега преминаваме към дебата на членове на парламента. Първият оратор е Томас Тобе. Благодаря, господин председател. Да, господин председател, дами и господа, този дебат а, е дебат за основните европейски ценности свобода, демокрация и върховенство на закона. Много е важно Европейският парламент след този дебат да приеме една много ясна резолюция. Европа трябва да застане зад справедливи демократични и прозрачни избори без външна намеса. За съжаление обаче сме свидетели на друго в Европа. Трябва да покажем, че Европейският парламент не се страхува да повдигне този въпрос, да се знае, че Русия води една дезинформационна кампания срещу Европа чрез тролове, ботове. Се тя се опитва да подкопава демократичния дебат в Европа. Също така тоталитарните режими в Китай, Китай Иран, Северна Корея искат да отслабнат нашата демокрация. Ние трябва да защитиме нашите ценности, когато демократичните институции са обект на нападение. Ние трябва да реагираме дискутираме. Тук има различни мнения, но това е, е естеството на демокрацията. Но важното е да бъдем съгласни в едно, че нашите демократично взети решения трябва да бъдат защитени от външна намеса, защото това, в противен случай това ще ни отслаби. За това трябва да излезем с една ясна и силна резолюция за европейските ценности. Госпожа Кири Благодаря. Уважаеми колеги, в демокрацията и изборите справедливи и свободни изключително важно нещо. За съжаление не можем да приемем това за даденост. Напоследък милиони европейци са изложени на масова дезинформация и кампании по време на избори в резултат на външна намеса. Кибератаките се увеличават до безпредседентно ниво с е, опасен достъп до е, стратегически политически данни. Изключително важен аспект е финансиране на политически партии от трети страни. И през юли италианските медии установиха плана на Русия във връзка с Матео Салвини. И това отива много далече отвъд две страни, само Русия или Италия. Е, намесата е факт през е, предишния мандат. Е, знаем работата на външната служба, на комисията. Радваме се, че приоритетите остават, както чухме сега. Радвам се, че нашата политическа група успя да пожене голяма подкрепа за включването на темата днес в заседанието на парламента. Така че важно е наистина да имаме резолюции. Ние призоваваме за това за да можем да възпрем трети страни, които се опитват да подкопаят демократичните ни системи. Моята група предлага да се е, създаде специална парламентарна комисия, така че европейската е, демокрация, тогава когато е, свободните избори са свободни и честни, завинаги да останат такива. Благодаря. Благодаря. Паскай. Господин Паскал Дюран. Благодаря, господин председател. Госпожо министър, започнахте изказването си, като обяснихте и изразихте задоволството си, че, бе, че добре са минали европейските избори и че през този период не е имало атаки аз също се радвам, че добре минаха европейските избори, но изборите като цяло и европейските избори в частност не са само демокрация и нищо друго, както господин Кинг и госпожа Юрова добре разясниха. Нашата демокрация, така както я възприемаме в Европа, е застрашена. Застрашена е точно от явлението дезинформация, което вие, господин комисар, основателно изведохте на преден план. Но демокрацията ни е застрашена и посредством финансирането. Вие също го казахте и е редно да се подчертае, е, чрез финансирането на някои политически партии и движения, които подриват основата на демокрацията в Европа. Е, знаем, че има е, сили, които не мислят доброто на Европа. Говори се за Русия, тя ясно правилно установена, но не е само тя. Говори се за повече от 2 милиарда евро, които са отишли за финансиране на сили в Франция и в Италия, които са в крайната дясна част на тази зала. Трябва да се борим с подобно финансиране на политическите партии и в този дух нашата резолюция ще бъде много важна. Трябва да се даде финансиране и то трябва да се даде на подходящите платформи и мрежи, но те в момента се ползват с 3 милиона еврофинансиране. Какво е това в сравнение с 2 милиарда от другата страна? трябва да се намесим решително, за да пресечем чуждестранното финансиране на нашите пар, партии и е, политически движения. Нека да им дадем ние средствата, е, от които се нуждаят за да работят, защото иначе те ще се обръщат някъде извън Европа, е, за да търсят финансиране и това ще бъде голяма заплаха за нашия капацитет да действаме. Благодаря, господин Бутико. Президент. Господин председател, Госпожо министър, господин комисар, искам да благодаря на финландското председателство за това, че от, а, отнася сериозно към този въпрос и на комисията, че предприе мерки. Ев, Европа трябва да защити своята, своя суверенитет, своите ценности, своята демокра... демокрация. Това е всъщност същността на дебата, който водим тук. Не. Не можем само да, да, да мислиме за предпазните мерки, които трябва да предприемем. Не можем само а, да а, обвиняваме Русия, която наистина предприе е, някои действия, но също бяха предприяти и от а, Ердоган в Турция както и някои а, е, американски кръгове се опитват да се намесат в демократичните процеси на Европа. Всичко това е, заслужава един голям дебат. Аз е, и такъв дебат трябва да бъде организиран, защото а, ние трябва да водим този дебат и също върви също време, но не трябва а, да им позволяваме да а, увеличават разликите и да настояват на разликите между нас. Господин Кампено. Е, е, Благодаря, господин председател. Наистина, Редица важни аспекти вече бяха засегнати. Изключително важни са споменатите а, случаи за връзка, за работа съвместна с НАТО, например. А, ясна е ролята. Но, когато става въпрос за мнозинството, и госпожа Фондер Лайен. Вие споменахте различни случаи, но знаете, че те са отричани. Да видим какво се случва в Италия, например. Нищо не се е случило. И съвсем скоро съдилищата ще докажат това. Сега, нужен ви е извинение, за да е, наложите контрол върху интернет, върху свободата. Вие повече не разбирате вашите граждани, не разбирате вашите гласоподаватели. Бяхте изненадани от гласуването за Брексит, бяхте изненадани и от изборите в САЩ. Защо? Както и от другаде. Вие просто сте загубили връзка с реалността. Това може да се види и в документите. 2018 година, когато вие говорихте, че 3,5 милиона евро, които са вложени за изборите ви, очевидно се опитвате наистина да окажете натиск в полза на европейския проект. Така че надали сте в позиция сега да казвате на други как да подхождат. Благодаря. Благодаря, господин Прокачини. Благодаря, господин председател. Споделям напълно идеята, която стои в основата на тази резолюция. Въпреки това не споделям този обсесивен и бих казал импулсивен опит на Европейския парламент да посочи с пръст някой враг. Нямам обяснение на този опит. Да, наистина трябва да се опитваме да защитаваме нашата сигурност, да отстояваме нашата економическа и демократична сигурност, но чрез най-добрата инфраструктура и най-доброто законодателство – като мислим и за революцията с технологиите от пето поколение, която трябва да бъде много добре и внимателно управлявана. Трябва много внимателно да подберем нейните действащи лица. Но не разбирам метода, който избирате. Мисля, че е много по-важно да се насочим към укрепване на компетентните в тази сфера европейски агенции, а не импулсивно да търсим политически враг, срещу когото да е, работим. Благодаря. Господин е, Благодаря. Либералите в центъра, дясно и ляво вярват, че има конкретни сегменти, които се насочват към крайната десница и е, често се говори за руска намеса. Дават се примери също така за изборите в САЩ, но е, нека да видим какво се случи. Бърне Сандърс, например, как беше е, открадната неговата победа от самите демократи. Така че не става въпрос само за външна намеса. Много важно е либерализация либерализацията на сектора да се разглежда в този смисъл с а, финансовия империализъм и нашите кампании, които водят всъщност до едни условия, при които хората трябва да се борят за своето съществуване. А, обаче от 100 години сме свидетели на развитието на изборния процес в Съединените щати. Но 2016 година руската намеса някакси ще ни изглежда като детска игра, ако не се вземат мерки. Благодаря. Таковски Мирослав. Рия, господин Мирослав Ратаковски. Господин председател, не съм Радаковска. Казвам се Радаковски Мирослав и съм чех. Скъпи колеги, изчетах докладите, свързани с дезинформацията и се чуда дали не трябва да си облечем униформите, да се качим на самолетите и да отидем да атакуваме Москва. Тук нашият. Във всички тези доклади има Русия е нашия враг. Но това не може не, не може да продължи така. Не, не, спомнете си Михаил Горбачов и е, Йоан Павел II, европейци, които говориха за Европа и е, мира, който трябва да се запази. Нека не забравяме и милионите е, евреи, които загинаха в концентрационните лагери, славяните, които бяха затваряни в лагери. Това е само допълнително разделение между изтока и запада, което трябва да превъзмогнем. Благодаря, господин Радачовски. Съжалявам, че произнесах името ви неправилно госпожа Едштад. Благодаря. Опитът за повлияване на изборите и техните резултати в Европа не е явление, което откриваме само в научната фантастика. И в Съединените щати, и в Франция сме били свидетели на манипулация на изборите, и в Австрия също е, Австрийската народна партия преди няколко седмици също бе поразена от хакерска атака. Огромен обем от данни 3 гигабайта бяха откраднати. И трябва да се занимаем с тази тема неотложно. Някои политически опоненти наши поставят под въпрос дали въобще са се случвали тези атаки, но те са на лице – Длъжни сме да отчетем обстоятелството, че първата диагностика на случилото се води извън Европейския съюз. Това е нещо, което поставя под заплаха не само бъдещето на Австрийската народна партия, но и на демокрацията като цяло. Подобен опит за намеса в изборите пречи на хората свободно да изразят мнението си. Е, данните, правилните данни са от огромно значение за приемането на резолюцията. Тези, които стоят срещу нас, се стремят да заличат е, нашите фундаментални ценности, нашия европейски начин на живот. Трябва всички сили да се борим против подобни опити. Благодаря. Господин Бенифей. Благодаря, господин председател. Е, водят се разследвания, включително и от журналисти, е, когато се засичат е, кампании, политически, медийни, произличащи и от Русия, насочени към конкретни държави. Такива са случаите, които можем да посочим, включително и кампанията за излизане от Европейския съюз в Великобритания. Също така можем да посочим също така и в Италия примери във връзка с Матео Салвини, е, с повтаряне също така на неистини. Така че необходимо е да се разкрие всичко това, да хвърлим светлина, за да стане и ясно каква е точно заплахата – повече нека да не позволяваме на подобни врагове, които са насочени към нашата дейност. Матео Салвини, Марин Люпен, например. Достатъчно, стига толкова. Този парламент трябва да създаде мандат за конкретна комисия, която да се заеме с тези въпроси в Европа, да се защитават правата на нашите граждани, за да има свободни избори. И Необходимо е виновните да бъдат държани а, е, отчетни. Благодаря. е Драгош. Господин Драгош Тодорачи. Благодаря, господин председател. Бих искал първо да благодаря на комисар Юрова и на комисар Кинг за техните изказвания и също така да приветствам усилията на Европейската комисия в борбата срещу външната намеса на 26 май. Трябва наистина да умеем да, управляем, да управляваме рисковете, свързани с големи европейски събити. Е, и съм съгласен с колегите, които настояват за увеличаване на финансирането и борбата срещу тези, които се опитват да подкопават устоите на демокрацията. Е, комисар Кинг отправи е, предупреждение. Е, той каза, че усилията на, Крем, на Кремъл да разпространява дезинформация са два пъти по-големи от това, което са били в миналото. Е, има над 20 милиона ботове и тролове в Фейсбук. Така че трябва да се непременно да се предприемат законодателни мерки за борба с тези явления. Следващия. Thank you, Mr. Chair. Госпожа Рентке, благодаря, господин председател. Днес живеем в устойчиви либерални демокрации. Преди 10 години не бих подписала такава декларация а, и бих смятала, че а, нищо няма да се промени. Да, ние все още живеем в устойчиви либерални демокрации, но те са под атака. А, например, маргинализираните групи, малцинствата често са предмет на атаки. Истанбулската конвенция, жените на които се борят за своите репродуктивни права, също са предмет на такива атаки не само от страна на Русия, но и от страна, например, на Съединените щати. И нашият процес на вземане на демократични решения се дестабилизира. Трябва да устояваме нашите права и демокрации, като областяваме гражданското общество, но също така като предприемаме стъпки да направим по-солидна базата на нашата дем... демокрация, без да застрашаваме свободата на словото. Мадам Ухтасари. Благодаря, Ухтасари. Arvoisa puhemies, EUn tulisi вахвиста. Благодаря, господин председател. Европейски съюз трябва да укрепи свободата на изказа свободата на словото, ако, не иска, ако искаме да устояваме демокрацията. Това е важно по отношение на а, Русия, Китай и САЩ, които евентуално биха желали да искат да имат, имат въздействие върху изборите в Европа. А, президента Обама по-рано искаше да окаже натиск върху а, нашия народ в гласуването си. Така че в крайна сметка много важно е да отстояваме подобни опити чужди сили да влияят на изборите в Европа. Европейските граждани могат да мислят със своя собствен ум. Европейските граждани наистина желаят да се спре незаконната иммиграция, да се спрат е, ислямските сили, да се защитават е, християнските ценности, да се отстояват границите и ценностите, е, включително и национални. Искат техните хора, техния народ да бъде поставен на първо място място. Що се отнася до основните партии, мога да кажа, че хората са разочаровани, искат хората сами да се защитават и затова а, гласуват за националистични партии. Сега либералните партии губят политическа сила. Трябва да приемате, че националните партии на, на, стават все по-силни, защото хората искат да гласуват за нас. Искате да създадете политически коректна Европа и работни групи, които да оказват цензура в интернет да кажете на хората какво трябва да мислят. Демокрацията не е това и демокрацията няма да умре, ако либералите не печелят изборите. Благодаря, госпожа Фотига. Due respect to all measures Приветствам всички мерки предприяти от комисар Юрова и комисар Кинг в рамките на техният ресор, но в момента ние говорим въж, за външна политика, външна намесен. Да, разбира се, трябва да усилиме устойчивостта и да засилим демокрацията, но трябва да знаеме какви какви са политиките на различни на различните външни е, сили. Ние в продължение на миналият мандат а, а, а, изработихме много доклади относно действията на Русия, на Китай, на други. Но много често те са пряко насочени към дадени европейски страни и са специфични за дадени европейски страни. Затова а, ако искаме наистина да постигнем някакъв успех, трябва да знаеме конкретно какви са политиките на всеки и какви са му целите. Александра Лесли Филипс има думата. Благодаря, господин председател. Социалните медии и неформалните кампании отварят вратите за онези, които искат да злоупотребяват с демокрацията в целия политически спектър. Но има и нещо друго. Апетит да се разпространяват конспиративни теории, да се обявяват за нелегитимни резултатите от изборите, с които не сме съгласни. Има множество обвинения след като в Великобритания резултатите от изборите започнаха да се променят. Един наш активист беше обвинен и застрашен от две години затвор. И разбира се, разследването приключи, защото не се намериха доказателства, както не се намериха доказателства и за нашите политически лидери, които бяха обвинени в това, че вземат пари от чужбина. Всъщност, кампаниите, които не се харесват на политиците от основните партии, биват обвинявани, резултатите също биват подлагани на съмнение. Първо проверете фактите си, иначе се превръщате в проблем, а не в решение. Благодаря. Имам няколко сини карти. Госпожа Уорд. Уорд. Госпожо Уорд, благодаря. Госпожо Филипс, ще коментирате ли а, тайната кампания, която водихте за Кембрич аналитика през 2017 година по време на изборите в Кения. Аз бях наблюдател от страна на парламента. И бихте ли коментирали по-нататъчните лъжи, които изрекохте в тази връзка? Кембридж аналитика са били наети преди кампанията от президента. И а, това доведе до политически убийства, до по-нататъчно разделение между племената. Бихте ли е, дали повече информация за своето участие в тези процеси? Yes. Микрофонът на оратора е изключен. Моля, вие просрочихте времето си, госпожо. Госпожо Филипс, имате думата. Колегата точно иллюстрира това, което казах. Аз бях външен изпълнител за една британска консултантска кампания. Вие вместо да се обърнете към мен лично, черпите информация от конспиративни теории, разпространявани чрез Twitter. Да, аз съм давала съвети на един африкански президент, но всичко е записано. Защо не дойдохте да почукате на моята врата, за да ме попитате? Благодаря. Следващият ни оратор е господин Ковачев. Благодаря, господин председател. Демокрацията предполага и поощрява свободата, толерантността и плурализма на мненията когато обаче имаме опит за подмяна на демокрацията с други авторитарни форми на управление или промяна на геополитическата ориентация на една суверенна държава границата на търпимост явно е прекрачена. парадоксално е че неограничената толерантност рано или късно води до изчезването на толерантността. аз тук бих е, задал и парадоксалния може би въпрос ако гласуваме в този парламент е, дали демокрацията означава свобода да лъжеш или лъжата е не е част от свободата на мнение какъв ли би бил резултатът. ние не трябва да сме наивни и трябва ясно да осъзнаваме сериозността от заплахите от трети страни. българя е само една от страните която през 2015 г. по време на последните местни избори беше атакувана сайтовете бяха атакувани на централната избирателна комисия и на други ключови по отношение на изборите институции но това далеч не изчерпва само дестабилизационните опити на трети страни в нашите общества да забият клин в единството на европейския съюз. в моята страна стотици анонимни сайтове без ясна собственост организации без ясно финансиране хиляди фалшиви профили в социалните мрежи водят координирана информационна война срещу европейския съюз злоупотребяват с най чувствителните теми за хората като религия традиции и ценности. демокрацията трябва да има инструменти да се защити. приветствам и призовавам за сериозни ресурси за защита и преодоляване на този тип хибридни заплахи. благодаря. господин ковачев приемате ли от госпожа Грапини е, синя карта? Благодаря, господин председател. Господин Ковач, вие сте от България, аз съм от Румъния. Разбирам много добре казаното от вас, темата е много важна. Но, като европейски депутат, виждате ли начин как да се разреши този проблем, за който говорите, като се защитава свободата на изказа и като се предотвратява намесата в изборите? Какво решение можем да посочим за проблема, който вие сочите? Как да разрешим този проблем сега и в бъдеще? Uh, Това е общ въпрос. Какво ще правим ние заедно с координираните действия с комисията, съвета, с държавите членки? Ние можем да ограничим тази дезинформация и кампаниите от трети страни, а също така и в рамките на Европейския съюз. И добрата стъпка е наистина работа в платформите, е, кодекс на поведението и следващите стъпки – също така да се подкрепя добри обективен журнализъм с професионално обучение на е, журналистите и много други примери могат да се дадат, но демокрацията трябва да има своята имунна система. Следващият ни оратор е господин Клод Морай. Uh, Благодаря, господин председател. Днес призоваваме към по-строги действия на ниво Европейски съюз, за да защитим нашите избори срещу манипулации, дезинформации и лъжи, разпространявани от трети страни. Ние правим това, защото фактите сочат, че има такава намеса. И всички тук, включително новопоявяващите постъпилите членове трябва да знаят, че се занимаваме с тази тема от няколко месеца. Комисията предприема действие. Днес призоваваме е, да има специална комисия е, за задълбочаване на нашата дейност. Е, длъжни сме да го направим, защото нашите държави членки не са достатъчно устойчиви. За няколко секунди ще обясня какви са двата основни проблема. Нашите граждани гласуват в избори, където има крайно дясни, десни партии, виждам това в своята си страна, които крайно десни партии получават пари, включително и заеми от трети страни. Необходими са и изборни гаранции. Трябва платформите и социалните медии да бъдат защитени от ботове. Тук се нуждаем от практически действия. И то сега. Благодаря, господин Шинечка. Дякуем много пекне, пан председа, пани министър. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, на намесата в демократичните избори не е нещо ново. Това не е нова заплаха. Имало е такива случаи в а, миналото, а, когато е имало външна намеса, за да може да бъде разделено обществото, да бъде поляр, поляризиран, да бъдат поляризирани мненията. А, Комисията наистина трябва да вземе необходимите мерки, защото това наистина подкопава устоите на демокрацията, но всичко това трябва да стане сред един задълбочен а, дебат. Но тук не, став, тук не става дума, че риска идва само от тези, които финансират. Той идва и от политиците, които работят с тях. Има някои, които непрекъснато говорят за конспиративни теории, които се нахвърлят на своите опоненти, които всъщност подкопават всичко това. След. Свобода, категоричност, прозрачност. Върху това стъпва демокрацията, но напоследък тези принципи са атакувани. Много пари и цифровата епоха наистина са контекста, в която се развихря тази пропагандна кампания, която е начувана е, на дезинформация, намеса отровя нашата политическа и е, изборна кампания и нарушава доверието в нашата политическа система. И моята е, страна изпадна в конституционна криза поради всичко това, като на практика засяга милиони граждани на моята страна. Бе казано в комисията, цитирам, демокрацията ни е в риск. Регулациите, правилата за избор са просто безпомощни и включително и за майката на всички парламенти тук. Не можем просто да стоим спокойно, когато ставаме свидетели на е, посегателство към тези ценности, като гледаме как някои искат да нарушат нашата демокрация. Нужно е да има ясна защита, категорична, устойчива в интерес на нашите граждани. Е, е, да се води битка срещу тези с дълбоките джобове. Благодаря. Muss sie zwei Dinge bitten. Zum einen, dass wir eine klare Няколко auf die Redezeit halten. Нека всеки да се придържа към а, времето, което, с което разполага. И като изтече времето ви, да знаете, че 5 секунди по-късно ще прекъсна вашият микрофон а, и след това ще го прекъсна окончателно. Така че много ви моля да спазвате времето. Бъдете малко по-дисциплинирани и също така бъдете кратки, когато задавате въпроси с синя карта, тъй като вече закъсняваме. Така, сега давам. Приемате ли обаче синя, синя карта. Приемате ли синята карта? Ще бъда много кратка. Не? No. Преминаваме към следващия орател Жан-Пол Гаро. Благодаря, господин председател. Кодекса за добри практики в борба срещу дезинформацията е, до, е добро за един, да, да може да се прилага един отворен интернет. Този кодекс бе прият от платформите Google и, и а, е, Facebook и така нататък, които цензурират някакви, някои изявления, които се смятат, че са дезинформация, но под претекст за борба с, срещу дезинформация много от участващите и пишещите в мрежите биват цензурирани не защото са разпространили фалшиви, фалшива информация, а просто защото тяхните мнения са различни от тези на комисията и преобладаващите. Знам също така и медии във Франция, които биват цензурирани просто под предпротекста, че съдържанието е съдържание